Добро утро, колеги. Добро утро на всички. Е, поздравявам специално гостите ни. Откривам е, втората част на нашето заседание, заседание на Комисията за регионално развитие. Първата точка в дневния ред за днес сутринта е размена на мнения с господин Рейерс, министр на финансите, действащ председател на съвета относно приоритетите на латвийското председателство. И така с тази среща с господин Рейерс ние ще продължим всъщност диалога с комисията и с съвета. С госпожа Крецо говорихме вчера е, ще говорим най-вече за заетостта, за растежа, е, които са основни приоритети в програмата на Латвийското председателство и то още в началото на новия програмен период. Председателството е, ще се спре и е, на средносрочния преглед във връзка с е, целите ни за териториално развитие 2020, както и за макрорегионалната стратегия. Ще говорим и за предприятията, малки и средни предприятия. Много интересно ще бъде за мен лично да чуем вижданията на министра по отношение на съгласуваността с плановете за инвестиции и новите инструменти на Европейския съюз за инвестиции, заетост, растеж. Първо ще поканя е, министра да ни въведе е, в е, темата на днешната среща, а след това ще дам думата на членовете на нашата комисия за въпроси, като ще започнем с кръг от въпроси от страна на координаторите. И така, Позволете ми да дам думата на господин Янис Рейерс, министр на финансите, е, който ще говори от името на латвийското председателство. Е, добро утро, е, уважаеми госпожи и господа, депутати, уважаеми участници в заседанието. Позволете ми първо да благодаря на всички вас и лично на госпожа председателката на Комисията за регионално развитие за приема, който бе организиран с нощи. Радвам се, че се срещам и имам възможност да представя пред вас приоритетите на латвийското председателство. Много се радвам, че ще можем да говорим с вас по въпроси на кохезионната политика, която е изключително важна за създаването на растеж и работни места – Навършва се годишнина през 2015 година от независимостта на Латвия и годишнина от присъединяването на Латвия към Европейския съюз. 10 години изминаха от този момент. Ние осъзнаваме като страна председател на съвета на Европейския съюз нашата голяма отговорност възнамеряваме да продължим нашия политически курс за възстановяване от економическата политика. Гражданите на Европейския съюз се срещат с много трудности в ежедневието си и ние трябва да отговорим на техните очаквания. Приоритетите за новия институционален цикъл – са залегнали в е, стратегическата програма на Европейския съюз, в програмата на Европейската комисия и политическите насоки за дейност на комисията, както и в приоритетите за 2015 година. Латвийското председателство определи като свои приоритети конкурентно способен Европейски съюз, цифровизиран Европейски съюз и ангажиран Европейски съюз на глобално равнище – Въпросите в областта на кохезионната политика е, са свързани тясно с конкурентноспособността на Европейския съюз. Е, това е свързано и с е, плановете на нашата комисия за засилване на растежа през 2015 година. Ние смятаме, че трябва да насърчим растежа и конкурентноспособността. Естествено, фискалната отговорност на държавите членки би трябвало да бъде е, стабилизирана. Е, създаването на растеж е, означава създаване на работни места, най-вече за следните поколения. Кохезионната политика всъщност включва три основни, четири основни елемента – но преди да се спра на тези а, приоритети на председателството в областта на кохезионната политика, искам да споделя опита на Латвия в това отношение. Кохезионната политика допринесе за развитието на нашата страна и за успешното присъединяване на Латвия към вътрешния пазар и присъединяването към е, еврозоната през миналата година. Ние се присъединихме през 2004 година към ЕС. 41% бе е, е, на глава от населението е, БВП по това време. А, сега е, вече е, можем да се похвалим с 67% независимо от е, кризата през последните 10 години, ние се присъединихме е, и се приближихме към стандарта на живот в Европейския съюз, е, който се покачи с около 20%. Особено важна роля играеха европейските фондове. Ние по този начин можехме да получим подкрепа именно от Европейския съюз за нашите амбициозни цели. 25% е, е, е нарастването в БВП е, и е, така ние допринасяме за едно по-добро развитие на Европейската комисия, е, на Европейския съюз. Необходими са естествено редица мерки, за да насърчим развитието на бизнеса. Европейската социална програма бе приета за да насърчи растежа е, и е, за да е, подпомогне гражданите в периода на кризата. Около 17% бе всъщност спада в стандарта по време на кризата и всичко това трябваше да бъде наваксан. Ние в момента имаме един растеж от 67%, както споменах в началото, 73% за България, приблизително същият процент. Нека да засилим економиката и да засилим и експортно ориентирания сектор от економиката. Всъщност 1,5 до 1,8% е растежът в износа на Латвия и това е един от първите сектори в нашата економика. По същия начин се развиват нещата, макар и с малко по-нисък процент на растеж в инфраструктурната и други сектори европейските е, структурни инвестиционни фондове е, са е, източник на много е, м, средства, е, които насърчават именно е, този ръст. Нека да говорим за е, необходимостта от е, е сближаване, е, сравнително ниско равнище на иновации. Е, е, ширяща се е, е, тенденция към е, обедняване на някои слоеве. Е, ето това са големите предизвикателства пред нас е, през периода на 2015-2020 година. Мога да ви е, уверя, че е, кохезионната политика ще бъде е, един от най-основните фактори и е, елементи в е, нашата политика в Латвия е, в контекста на инвестиционните ни планове. Региона, регионите в Европейския съюз все още се сблъскват с редица предизвикателства. Висока безработица, нисък процент на инвестиции чрез нашата политика на сближаване ние би трябвало да помогнем на регионите и на държавите членки да преодоляят трудностите в резултат на кризата. Програмата ни за действие в Латвия все още не е прията за е, следващите 4-5 е, години, но ние ще стъпим върху инвестиционния план, който бе оповестен от господин Юнкер и който ще въжи за всички държави членки. Е, комисията очаква да се включат и определени финансови инструменти в кохезионната политика а това би трябвало да обхване както кохезионните, така и структурните, инвестиционните фондове. От 2007 до 2013 година някои държави успяха да изпълнят целите си и да освоят предназначените за тях средства. Но това се отнася само до част от държавите. Е, така че комисията смята е, на основата на резултатите постигнати през периода 2007-2013 година да продължи е, усилията за по-добро освояване. Градската политика на Европейския съюз бе основен приоритет през втората половина на 2014 година. Комисията смята, че това е източник на европейска добавена стойност и ще продължи е, работата в тази сфера. Един от приоритетите на латвийското председателство е, е, е бюджетът за 2014, е, многогодишната финансова рамка е, и е, преходът към бюджета 2015 година в рамките на кохезионната политика, ние ще подкрепяме свързването на тези досиета. Европейският инвестиционен план в момента е важно да имаме предвид заключенията от съвета през декември и свързването на инвестиционната програма с постигнатите резултати от предходния период. Необходимо е да се актуализират финансовите средства Първите резултати очакваме в края на 2015 година. Важно е, е укрепването на капацитета, ако желаем да е, проведем една успешна политика на реформи. накоплаците в е, Европейския съюз, гражданите очакват конкретни резултати – и резултати ще има, ако ние действително залагаме на практическите мерки във връзка с заключенията на съвета през декември. Ще подчертая, че финансирането е обхванало и е, обхваща е, и е, действащите към момента програми, които също са насочени към създаване на растеж и заетост. Подобряването на инвестициите ще става по един съгласуван начин и това предлага нови шансове. Латвийското председателство ще продължи усилията на италианското председателство на основата на заключенията, които бяха направени в края на миналата година. Ние ще заложим на иновациите, на новите е, финансови инструменти в рамките на нашата инвестиционна политика. И през юни ще има среща на върха в Рига, на която ще се обсъдят е, постигнатите до този момент резултати и бъдещите стъпки. Е, ще организираме втора е, конференция е, по въпросите на кохезионната политика, в която ще участват е, редица организации. Очакваме интенсивен обмен на мнения с изследователи, с учени и от друга страна представители и други представители на гражданското общество, както и институционални представители. Госпожи и господа, Кохезионната политика е не, не само част от инвестиционната политика е, до 2020 година. Тя предлага и много средства за насърчаване на е, самото сближаване, териториалното сближаване. Ще бъде и е, в центъра на нашите усилия за градска политика, като ще продължим усилията на предишните председателствата. Програмата за градско развитие ще насърчи развитието на градовете, така че те да осигурят един по-висок е, стандарт на живот за гражданите. Е, европейското измерение в е, политиката за градско развитие е изключително важно и затова ние ще обърнем особено внимание на програмата за градско развитие, както и на малките и средните е, предприятия в е, контекста на териториалната политика. Е, аз съм сигурен, че всичко това ще бъде заседнато и в нашата дискусия днес на най-високо равнище. Ще обсъждаме тези въпроси по време на среща на съвета на министрите, които отговарят за териториално и регионално развитие. Ще говорим и за програмата за градско развитие, ще говорим и за малките и средните предприятия през юни с, на срещата на министрите. В рамките на глобалната политика, ние ще е, проведем общо три конференции през 2015 година, като е, част от тези събития ще се случат по време на председателството на Люксембург. Създаването на нова кохезионна политика 2014-2020 година е, цели растеж, е, заетост, конкретни резултати. Латвийското председателство е, е обладано от амбицията да допринесе съществено за реализацията на тази политика в полза на гражданите. Много разчитаме в е, това отношение на Европейския парламент и най-вече на е, Комисията по регионално развитие в Европейския парламент. Надяваме се, че ще сътрудничим добре, а че днес ще проведем една много успешна и резултатна дискусия. Благодаря, господин министър, за тази толкова подробна презентация. Сега ще чуем въпросите от нашата публика. Започваме с въпроси на координаторите. Господин Ван Нистелрой, заповядайте. Благодаря. Госпожо председател, ще говоря на холандски. Мисля, че е, говорите за правилната политика, а тя е политиката на инвестициите. Европа трябва да помага на своите региони, на гражданите. Не винаги това е факт. Казахте, че ще продължите работата, започната от италянското председателство. Нека да не забравяме, че ще работите само в рамките на 6 месеца. Ако погледнем полуките от италианското председателство, ще видим, че те положиха много усилия за да улеснят латвийското председателство. Трябва, например, да се води дебат за регионалната политика в рамките на различните съвети, било то официални или неофициални. Има заключения, които трябва да се следват в своите заключения. Италианското председателство говори за планиране, говори за програмата ЕС до 2020 година. Говори за това, че тази програма трябва да получи по-голямо значение в работата на съвета. И аз мисля, че това е нещо добро. През последните месеци и седмици не виждаме толкова ясно връзката с тази програма. Какво смятате вие? Още нещо – какво смятате вие по отношение на различните конференции, които трябва да се проведат? По какви теми ще бъдат те? Каква е вашата позиция относно кохезионната политика? Италианското председателство говори за план за инвестиции. Знаем, че това е небезизвестния план за инвестиции на Юнкер. Това също е много важна тема и трябва да отчетем, че че това е нещо положително, макар че нямаме кой е знае колко информация в момента. Какво да направим обаче? Как точно да изглежда този план за инвестиции? Съществува риск е, че ще трябва да се добавя собствен капитал към тези средства в плана. Мисля, че е изключително важно да се обсъди въпроса за кохезионната политика на заседания на съвета и вие трябва да имате категорична позиция по тази тема. Така че, как точно ще работите по всички тези приоритети преди заседанието на министрите? И как ще включите в начинанието нашата комисия и представителите на различните политически групи? Вчера говорихме за макроекономическите региони. Вие казахте нещо в тази връзка, но бих искал да разбера малко повече. В каква посок ще работите точно по отношение на тези макрорегиони? В Европа някои смятат, че ще има припокриване. Мисля, че трябва да се подготвим добре. Разширяването, освен това, беше казано, сега не може да има нови членове. Ние смятаме, че за момента това е една добра политика. Благодаря още веднъж за презентацията. Как гледате на връзката между различните заседания и срещи? Благодаря, господин Ван Нистелро и госпожа Креел. Dank, äh, Благодаря, госпожо председател. Господин министр, с э, голям интерес изслушах э, вашето експозе и с е, задоволство установих, е, че вие цените кохезионната политика не само в е, вашата страна, но и изобщо в европейски контекст. Кохезионната политика е една от най-важните възможности за инвестиции изобщо. За това ще ви помоля когато говорите за инвестиционния план на господин Юнкер, да е, посочите как точно според вас трябва да стане връзката с кохезионната политика. Съгласна съм с колегата Фан Рой. Е, би трябвало е, да създадем един съвет за кохезионна политика. Италианското председателство започна с тази идея и аз мятам, че това е нещо много полезно и важно. Е, парламента отдавна настоява за е, съвет на министрите по кохезионна политика. Ние подкрепихме е, подхода, който предложи италианското председателство в това отношение и аз много се надявам, че по време на латвийското председателство нещата ще се превърнат в традиция. Инвестиционната програма Юнкер би трябвало да се свърже с кохезионната политика. Това естествено е нещо, което ние подкрепяме. Особено важен е въпроса за свежите пари в Европа. За съжаление, сме доста далеч от това, което бихме си пожелали. Същевременно вие говорихте за значението на политиката за градско развитие. Да, комисията в своята програма за дейност е включила тази тема. Много важно е, естествено, да продължим с усилията в това отношение. Можете ли да споделите с нас конкретните виждания за това, което можете да направите по време на е, тези 6 месеца на вашето председателство? Имам предвид хартата от Лайпциг и това, че в момента е, все още сме в економическа криза и същевременно в нашето общество в момента много актуални и са други теми, които излязоха на преден план, свързани и с сигурността и с редица други елементи от европейската политика. Благодаря. The... Благодаря. Не виждам желаящ от името на ЕКР. Сега давам думата на господин Яковчич. Заповядайте. Е, Добро утро на всички. Бих искал да благодаря на министъра за това, че дойде при нас. Благодаря му и за експозето. Подобно на вече изказалите се, мисля, че е ясно, че най-важната тема за нашата комисия е кохезионната политика. Благодаря ви, господин министър, за това, че казахте, че латвийското председателство ще продължи работата по тази политика. Вие Самите имате опит в това отношение. Много европейски държави са били е, в трудно положение в миналото и сега ще да бъдат в същото трудно положение, ако не съществуваше кохезионната политика. Искам да кажа няколко думи за връзката между плана на Юнкер и кохезионната политика – би следвало да сме изключително предпазливи. Естествено, че трябва да търсим възможности за синергия между двата инструмента. Вчера говорихме за стария и за новия инструмент. Дълго ще говорим от тук нататък по този въпрос. Става дума за много пари, за една огромна сума, която може да отключи сериозни инвестиции в едните години. Аз съм убеден, че всички ние в тази зала трябва да работим така, че да успеем да дадем нов тласък на европейската економика, защото иначе просто ще загубим доверието на електората. И ще ни подведат под отговорност за това, което сме свършили в рамките на мандата. По отношение на макрорегионите и стратегиите в тази връзка, днес имаме четири такива региона. Дунавския, Алпийския, е, Адриатико-Юнийския и Балтийския. Аз съм за тези региони. Трябва обаче да видим ясни резултати в това отношение. Мисля, че Адриатическо-юнически регион трябва да започне да функционира, тъй като Балтийския функционира добре, но не можем да кажем същото и за Адриатическия регион. В някои части на Европа имаме нужда от конкретни планове за развитие с така такъв мащаб. Не можем да спрем с работата просто защото има инфлация на идеите. Искам да разбера какво смятате вие по този въпрос. Благодаря. Не виждам представители на Обединената левица. Госпожа Вана, заповядайте. Благодаря, господин госпожо председател. Благодаря, господин министр, за експозето ви. Е, присъединявам се към е, говорилите преди мен за това колко важна е, е градската политика, особено от гледна точка на целите ни за 2020 година. Естествено, съществува едно особено предизвикателство за развитието на градовете, но цялата кохезионна политика е изключително важна. Хубаво е, че в рамките на кохезионната политика желаем да укрепим градовете, да създадем възможности за повече инвестиции в градовете. Макрорегионалната стратегия, както можете да си представите за мен като австрийка, особено важен е Дунавския регион би трябвало да се създаде е, нов координ... пост, координатор на Дунавската е, стратегия. Това е нещо, е, което ние поддържаме. Имаше дискусия в рамките на комисията през последните години и а, всичко, което се случва а, по отношение на регионалната политика, а, говори за това, че в бъдеще а, ще трябва регионите да се развиват по-самостоятелно в а, тясно сътрудничество с техните партньори, естествено. Ще ни кажете ли нещо повече по този въпрос? Благодаря, госпожа Дамато. Благодаря. Добро утро на всички. Трябва да призная, че съм малко объркана от плана на Юнкер. Поне е такъв, какъвто го описват в момента. Той очевидно ще има своето значение за бъдещето на Европа, но се обръщам към вас, господин министър. Бихте ли ни казали нещо по-конкретно в тази връзка, за да успокоите групите политическите групи в парламента. Има толкова различия между плана на Юнкер и плана за кохезионната политика. Опитваме се да избегнем при покриването, опитваме се да избегнем прехвърлянето на средства от едно перо към друго, да се надяваме, че това не е идеята на плана на Юнкер. Благодаря, това беше първия кръг от въпроси. Искам да ви приканя да отговорите на всички тези въпроси и след това ще продължим с другите членове на нашата комисия. Заповядайте, господин министър. Atbildot par prioritātēm. Благодаря за тези въпроси. Първо, по отношение на нашите приоритети. Бихме искали да започнем своевременен разговор за кохезионната политика и как тя трябва да се включи в работните ни програми. Мисля, че в началото на периода разполагаме с добра основа, за бъдещите ни действия. Цялостните резултати, окончателните резултати за края на програмния период ще се появят в края на настоящата година. Изграждането на капацитет е изключително важно, административният капацитет е изключително важен, за да се постигнат конкретни резултати. Би следвало да гарантираме, че средствата на данакоплаците се използват разумно. Това очакват и нашите избиратели от нас. Тази цел може да се постигне само ако имаме конкретни насоки за изпълнението на политиката. След като създадем план, трябва да видим какво смята съвета за него. Имаме заключение от декември. Плана за стратегически инвестиции ще допълни съществуващите планове и програми. Той ще бъде просто едно допълнение. На следващо място почти всички депутати зададоха въпрос относно този план за стратегически инвестиции и какво смятаме да правим в тази връзка. Трябва да кажа, че много се радваме, че регламента се появи на време. В съвета се положиха много усилия, за да се случи това. Въобще, графика на, работа в, на работата в съвета е изключително натоварен. Този план за стратегически инвестиции трябва да премине на всички нива в съвета, колкото се може по-бързо. И тук разчитаме и на вашата подкрепа, уважаеми членове на комисията Реги, защото много важно да се работи бързо. Надяваме се, че ще водим конструктивен разговор с вас. Надяваме се, че и в съвета ще се води конструктивен разговор тъй като този план трябва да се справи с много тежки предизвикателства и би трябвало да отключи инвестициите. По отношение на връзката между този план на Юнкер и структурните и кохезионните фондове, първо мисля, че би трябвало да се говори с държавите членки по този въпрос. И съответно по-конкретни отговори за взаимовръзката между плановете ще мога да ви дам след разговорите в рамките на съвета ЕКОФИН. Е, е, на следващо място Следващия въпрос съвета по общи въпроси и нашите приоритети. Кохезионната политика определено е кригален камък, това го знаем всички. Ценим високо заключенията, приети по време на италианското председателство на съвета по общи въпроси. Заключенията засягаха шестия доклад за кохезионната политика. Там се очертаха необходимите бъдещи стъпки от тук нататък. Искаме в съвета да разговаряме конструктивно, да работим така, че да има наистина полза от нашата работа. По отношение на съвета по общи въпроси, готови сме да разгледаме всички предложения в тази връзка, можем да правим откритост. Готови сме да говорим по всички теми и политики, които биха допринесли за укрепването на кохезионната политика в рамките на периода 2014-2020 година. Кохезионната политика винаги е обвързана с много високи очаквания и ето защо е важно резултатите е, от тази политика да отговарят на очакванията на данакоплаците. Искане. На следващо място, следващия въпрос макрорегионите и стратегиите за тях. Ние смятаме, че тези региони са важни, допринасят за економическото и териториално сближаване. Те ни позволяват ефикасно да освояваме средствата, без да създаваме нови структури, без да създаваме нова нормативна уредба. С други думи, макрорегиони според нас не са инструмент за харчене на повече пари, отколкото имаме, а просто водят до по-висока ефективност. Тук трябва да подчертая ролята на италианското председателство в тази е, връзка. Комисията през октомври миналата година пък прие стратегията за Адриатико-Юническия регион. Има и заключение на съвета в това отношение. Сега очакваме от комисията да направи предложение за тези четири региона, които споменахте, включително Алпийския. Мисля, че трябва да има разговори на ниво съвет по този регион и те трябва да започнат максимално бързо. Очакваме от комисията да проведе форум за преглед на Балтийската стратегия. Ще има такъв форум на 6 юни в Рига. На следващо място политиката за градовете и така наречения дневен ред за градовете. Повечето от вас говориха по този въпрос. Трябва да призная, че на много различни форуми, на много различни места се говори за политиката за градовете, за ползата от нея. До сега обаче не сме станали свидетели на консенсус за това как трябва да изглежда тази политика за градовете. Има пресечни точки, естествено, между заинтересованите страни. Трябва да има програма за градско развитие, трябва да се повиши осведомеността е, за състоянието на градовете и градската политика. Има много предизвикателства пред тях. Много политически инициативи има насочени към градските райони, само че те нямат много пресечни точки. Затова мисля, че трябва да оптимизираме процеса. Проблемите на градовете не могат да се отделят от проблемите на регионите и въобще от териториалното развитие. Те са обвързани много често градовете, регионите, местните общности имат общи нужди. Аз смятам и мисля, че това се споделя от повечето заинтересовани страни, че трябва да се развие програма за градско развитие от тук нататък. Има много различни дейности. В момента обаче отсъства координация, няма хармонизация в всички тези инициативи. Нашето председателство би желало да продължи разговорите, да се опитат да координира малко по-добре различните програми и политики. Смятаме, че градските райони трябва да станат по-продуктивни, по-привлекателни. В тази връзка трябва да спомена становището на Европейския парламент, посветено на градската политика. То ще е от голяма полза за разговорите в Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря за отговорите ви. А сега да продължим с другата група въпроси. Първо, господин Богович, имате думата. Благодаря. Първо да ви поздравя, господин министр, за постиженията на Латвия през последните години. Започнахте да прилагате реформи, е, постигнахте фискална стабилност и, както казахте в самото начало, кохезионната политика до голяма степен е помогнала на Латвия да излезе от економическата криза. Така че разбираме и подкрепяме вашата позиция. Аз съм от Словения. Ние проявяваме по-малко решимост при е, осъществяване на реформите. Също така по отношение на фискалната стабилност е, също проявихме кошаво, затова и кризата се проточи повече при нас. Сигурен съм, че трябваше да действаме в Словения по вашия почин. Разбирам какво зна, означава да вдигнеш е, средното БВП от 47 на 60 е, средно за ЕС процента. В Словения ни беше нужно много време, за да постигнем сегашното средно ниво на БВП, което е 85% от БВП на Съюза. Така че вие действително сте човекът, е, към, който, е, към когото трябва да се обърнем е, с, проблемите, свързани с кохезионната политика в бъдеще. Това е нещо, от което имаме нужда, ако искаме да бъдем по конкурентоспособни Конкурентоспособност, е, това е един от проблемите, който ви изтъкнахте като важен. Вашата трета цел, а именно Европа да взема бързо решение, тази първа е, цел наистина е много уместна. И аз ви желая много успех в това отношение. Няколко въпроса имам, е, свързани с плана Юнкер. Би трябвало, според мен, да действаме мъдро като осигурим добра взаимодействие между кохезионната политика и плана Юнкер, за да напреднем. Трябва да използваме плана Юнкер, за да съживим частния сектор в много държави. Споменахте политиката за градската среда, градовете. Забелязва една тенденция е, е, която сочи, че повече хора за по... живеят в, все по-голям брой хора живеят в е, големите градове. Това създава и допълнителни проблеми. Например, мобилност, качество на въздуха, работни места, образователната система и други. В миналото ние бяхме пренебрегнали един от основните проблеми – сигурност и, и интеграция. Последните събития, на които сме свидетели в последните месеци, именно иллюстрират факта, че се появяват и други нови проблеми в големите ни градове. Дължат се на, дължат се на безработицата, на това, че хората се маргинализират, не могат да бъдат интегрирани в обществото. Така че, когато е, прилагаме политика по отношение на градовете, не трябва да забравяме и този аспект, свързан с сигурността. И това не е проблем, който се решава в полицията и армията. Просто а, е, той може да се решава чрез едно успешно и удачно развитие на градските райони. Та, моето мнение, е, моят въпрос е какво предлагате, какви действия да се предприемат по отношение на големите градове. Следващия въпрос. Благодаря, госпожо председател, благодаря, господин министр, че сте тук и обсъдихте с нас въпросите. Вече много въпроси бяха поставени по плана Юнкер. Вие отговорихте от части. Аз имам един доста конкретен въпрос. От страна сега говорите за амбициозните е, графики и срокове, от друга страна казахте, че в комисията Реджи в парламента е, е, би трябвало да, въве, да въвлича регионалните органи в планирането на тези, този пакет за инвестиции, защото две трети от инвестициите се осъществяват от местните и регионални власти, така че въвличането им на фаза планиране е важно. Конкретният ми въпрос към към вас е какво вие и вашето председателство ще направят да мотивират държавите членки не само да изготвят сами планове, но и в процеса да, реша, като, е, в процеса да решават къде да инвестират, да въвличат регионалните и местни власти, защото мисля, че това е решаващо за успеха на тези планове. Благодаря, председателя. Следващия въпрос от господин Руърс. Благодаря, госпожо председател. Добре сте дошъл сред нас, господин министре. Желаем успех на латвийското председателство. Много от въпросите, които имах, вече бяха зададени и получих отговори си, но искам пояснение последното. Огледах програмата на председателството Заглавието е Интегриране на Европа и казахте, че вие ще ревизирате е, стратегията за Европа до 2020. Това е след, едно, след съобщението на комисията. Е, вероятно, е, следващия месец ще имаме ново съобщение от комисията. Въпросът ми е, може ли да потвърдите тези дати, тъй като това тук се, се съдържа във вашата програма. Благодаря. Следващия въпрос е господин Балксон. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да кажа, имам въпрос, свързан с плана Юнкер. Той бе поставен и от предишните е, изказали се. Плана звучи доста грандиозно, даже може би малко пропагандно. 350 милиарда евро е, милион работни места, всичко звучи много внушително. Но ако погледнем Европейския съюз и факта, че е, е, трябва да се намерят всички тези средства, откъде ще дойдат те? Какви са източниците? За бюджета ли говорим и за пренасочване на средства в бюджета, прехвърлен от един джоб в друг или какво? Какви са източниците? Това е въпросът ми. И второ, Европейската инвестиционна банка. Говорим за 5,25 милиарда евро и очакваме участния сектор да мултиплицира тази сума а, по 15 за развитие на научни изследвания, образование, обучение. Очаквате и очаквате частни сектор 15 пъти да умножи тази сума. Това реалистично ли е? Звучи страхотно вашия финансов план, но не е ли малко иллюзорен? Не е ли е, леко подвеждащ хората? Е, и господин министре, е, колкото до латвийското председателство, каква е вашата конкретна задача в е, каква е вашата роля при лансиране на плана Юнкер? Госпожа Смолкова. Благодаря, господин министре. С голяма радост чух, че вие подкрепяте макрорегионалните стратегии тук. Имам молба към вас и латвийското председателство. Колегите ми от Полша, Унгария, Румъния, аз пък съм от Словакия, се опитват да е, поискаха е, изслушване с е, новия комисар е, защото смятаме, че трябва да се е, гради капацитет. Е, страните от Карпатския регион имаха някакви постижения в минало, не, не започваме от нула и ако имаме една стратегия пред себе си, можем да си сътрудничим по-добре, можем да помагаме дори на други страни, например на Украина по въпроси свързани с околната среда, например, да засилим трансграничното сътрудничество и така нататък. Въпросът ми, молбата ми към вас всъщност е вие като е, страна председател е, да ни помогнете, да помогнете да е, е, установим тази карпатска стратегия, да се наложи тази стратегия. Други въпроси няма. Господин министр, имате думата да отговорите на втория тур въпроси. Благодаря ви за въпросите. Ще започна с личния въпрос, който зададе господин Богович. Е, лично аз е, мисля, разбира се, за проблемите, свързани с сигурността в градския контекст. Но сега е, предвид е, е, случилото се в Париж, това доста ни отрезви е, в началото на нашето председателство и ни кара наистина да пренаредим приоритетите си. Вътрешната сигурност е една от основните ни задачи. Ето защо министрите на вътрешните и външни работи са твърдо решени да се вземат с този въпрос с много е, твърдост. Може би е, няма да отговоря на въпросите в реда, в който бяха зададени. Е, сега по плана Юнкер. Ще остава плана Юнкер накрая. Карпатската стратегия. По принцип аз съм за създаването на такава стратегия. Тя почива върху сътрудничеството между е, е, депутатите, представляващи е, Бъл, Балтийските страни. Е, Адриатическата стратегия също бе зачената по този начин и е, имаме добра база за това. Би могло да се тръгне от е, е, Вишеградската група, те биха могли да, да са в е, ядрото на такава една стратегия и не виждам защо това да не стане. Сега стратегията 2020 и е, е, програмата, доста амбициозна, е, амбициозна е графика. Значи за стратегията 2020 как да постигнем целите на тази стратегия? Разбира се, това ще зависи от новите структури на економическо управление, е, съответните политики и адекватно финансиране. Кохезионната политика е, логично е, принася много за постигане целите на Европейската стратегия и е, реформите е, ще подобрят е, този пакет, както по отношение на Европейския 6-месечие, семестър, така и във всяко друго отношение. Съвета по общи въпроси на 19 октомври миналата година. На него министрите обсъдиха ролята на кохезионната политика в средносрочния преглед на стратегията 2020. Ние наистина оценяваме свършеното италианското председателство в това отношение и ние ще работим е, по съобщението на комисията за прегледа на стратегията 2020. Надяваме се това съобщение да се появи е, скоро. Този преглед на стратегията трябва да е пълен, цялостен, координиран е, за различните формирования на съвета. Очакваме в това отношение конструктивно да работим с вас, е, особено с е, този, тази комисия и още повече, че тази комисия е много ангажирана във връзка с кохезионната политика в рамките на европейския семестър. и средносрочния преглед на стратегията 2020. Имаше след това въпрос, е, свързан с е, е, аспектите на програмиране Сега прегледа на многодишната финансова рамка. Трябва наистина по това да се стигне е, до съгласие между институциите до 1 е, май, за да сме сигурни, че те, програмите е, трябва, ще се приемат максимално скоро амбициозна е графика ни. Надявам се, че вие ще действате конструктивно и ще ни помогнете да решим въпросите бързо защото с общи усилия можем да е, направим така, защото програмите да заработят и е, инвестициите да потекат в економиката на регионите в Европа. Е, и отново по плана за инвестиции на Юнкер. Sākot darbu pie šī plāna, es bieži atcerējos vienu. Започваме да работим по този план. И в тази връзка си спомням един вид е, от децото ми. Ставаше дума за едно село с много население, никой от е, селените в това село не беше виждал слон. И бяха много любопитни какво, що за чудо е този слон и е, няма ли представа как изглежда, как, е, какво прави. По-старите в селото решили да пратят делегация да намери, да види слон, да го нарисува, така че селените да добият представа за това какво представлява слона. И така, решили да пратят делегация. Двама души били е, пратени. Е, седмица търсили слон, накрая открили слон, нарисували го и върнали картината в селото. И били много изненадани, защото всеки си е мислил, си е представил нещо друго, имало всеобщо разочарование в селото, като видяли картината на слона. И така, уморени е, хората си легнали, е, когато станали сутринта, е, всеки от тях се опитал да нарисува картина на слона, е, и всеки е нарисувал своята представа за слон, но в никакъв случай това не, не, не е било е, е слон и не е могло тяхто творение да действа като слон. Та тук мога да е, посоча паралела, когато ако поискаме от господин Катайнен да нарисува тази метафора на слон под формата на стратегия, ние си представяме отново рисунката на слон от комисията. Би трябвало наистина да проведем една задълбочени дискусии за това как ще действаме, откъде ще дойдат парите от частния сектор, е, регионалните органи, ще са достатъчно ли, е, ще участват в процеса. Преди всичко трябва да се почне с е, обсъждане на въпроса на различно равнище, след това да видим какво очакват държавите членки и след това ще е, стигнем до един план, който ще бъде жизнеспособен, ефективен и който ще послужи на целта. Така че моята най-голяма сериозна задача в това отношение е да е, направя така, че е, този е, слон е, да не се, прев... който е, е, е съчетана представа на всички, е, да не е някакво чудовище, някакво е, извънземно, е, но да бъде. Е, действително е, нещо, което ще послужи е, за целта, е, за която е създадено. Разбира се, в тази комисия и в парламента има различия в, по въпроса. Много очаквания бяха изразени при изслушването на комисарите но е, мисля, че ние всички трябва да направим така, че плана в крайна сметка да заработи. И тук, е, може би, малко навлизам в политически води, но не мога е, да кажа нищо по-конкретно при държавите членки да приключат, да приключат със своите разисквания. Това ще стане февруари-март на Екофин. но по принцип на, на него се гледа като на един стратегически план за инвестиции. Той не дублира съществуващи инструменти. Той допълва, напротив, само допълва, ги допълва, а парите парите в е, този, в този фонд ще е, бъдат, е, ще дойдат и от частния сектор. Държавите членки също ще направят инвестиции проектите, е, които се предлагат, са на стойност много повече от тези 350 е, милиарда, милиарда евро. Е, има и еднократни помощи, и, които ще дойдат от частни финансови институции, от частни инвеститори, които ще съставят тези проекти. Европейската инвестиционна банка ще селектира гарантира най-добрите, когато става дума за националните инвестиционни банки. Е, също това е, е част от е, дискусията. Търговете ще са открити, няма за сега срок за предаване на проекто проектите частите инвеститори също са насърчени да участват. Честа, е, е, целта на този инвестиционен план е не само да се намерят пари за проектите, но да се пре, е, да се е, направи по-жизнен, да, да се инжектира енергия в пазара. Е, сега е, един въпрос, по който работи и предишното председателство, цифровата, е, цифровия пазар, цифровата програма, енергийния пазар и другия приоритет – така че някои елементи, които е, фигурират в този инвестиционен план, е, са това и как те излежат, но ще съм готов е, да ви докладвам, след като тези неща достатъчно се обсъждат на е, ниво държави членки и е, след, по-конкретно след ЕКОФИН. Благодаря, господин министър е, изглежда, че ще е, продължим дискусиите на друго заседание след като се вземат е, решения на ЕКОФИН и когато е, ще възникнат у нас по-ясни въпроси. Ние междувременно водим, е, провеждаме нашите дискусии по инвестиционния план. И така, ако няма въпроси от колегите, очевидно не. Благодаря ви, господин министр, за участието ви днес, за представените, за представяне на приоритетите на латвийското председателство в областта на регионалната и кохезионна политика. Ние ви желаем успех е, в е, председателството на Съюза. Може да очаквате пълната подкрепа на комисията Реджи и, е, но също времено и доста въпроси ще очаквате от нас и едно зорко наблюдаване на дейността ви. Благодаря, госпожо председател. Благодарен съм за поканата. Благодаря за огромната работа, която е свършила вашата комисия по този план за 2020 и очаквам да си съдействаме в бъдеще. Благодаря, господа депутати, госпожи депутати. До скоро! И така, сега в 10.30 е, ще е, започнем гласуването. Само да се сбогувам с госта и ще продължим е, по дневния ред. Okay, dear colleagues, we are ready. И така, скъпи колеги, започваме с гласуването. Днес ще гласуваме е, за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 общ бюджет. Комисията за контр... Е, бюджетен контрол е подготвила е, този доклад за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 на 10 е, февруари е възложен доклада на комисията Конт подготвяне доклада на... Е, през декември аз е, подготвих е, проектостановището, което представих пред вас. 38 са внесените изменения междувременно. Те са внесени от много колеги. Обсъдили сме ги с докладчиците в сянка, с координаторите и подготвихме 8 компромисни изменения. Много благодаря на всички, с които обсъдихме компромисните текстовете. Е, благодаря специално на координаторите и докладчиците в Сянка. И така, предлагам направо да започнем с гласуването по компромисните текстове. Е, разполагате с списъка за гласуване. Е, ако е необходимо, ще проверяваме с електронно гласуване. А сега ще гласуваме с, за компромис едно, кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега компромис 2, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Единайсто изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Преминаваме към компромис 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15-то изменение. Гласовете за. Гласове против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Шести компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 28 за против въздържали се, отхвърля се. И така, тук ще гласувам. А, а, сега гласуваме по 29-то изменение. За, против, въздържали се, Приема се. Деветия компромис. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Тристо изменение за против въздържали се Отхвърля се. Седми компромис за, против, въздържали се. Приема се. Осми компромис. за, против, въздържали се. Приема се. И сега преминаваме към окончателното гласуване. Моля, е, пригответе електронните карти. Режим на гласуване. Готови ли сте? Гласуваме. I close the vote. Край на гласуването. 33 гласа за, 1 глас против. Да, моля. Благодаря. Бих искала да се уверя, че гласът ми е включен в броя на подалите гласа си. Да, благодаря ви. Значи Гласът ви е, също ще бъде включен. При това положение стават 34 е, гласа за. И така, благодаря на всички. А сега би трябвало да одобрим решенията на координаторите. Вие сте ги получили. Приемате ли е, решенията на координаторите? Да, приемаме в такъв случай решението на координаторите. Някой желая ли думата по точка разни? Очевидно не. Остава само да напомня, че следващото заседание ще бъде е, на 26 февруари от 9 часа сутринта до 18.30 е, същия ден. Благодаря на всички вас, а благодаря и на преводачите, казва любезно председателката. Закривам заседанието. Thank you. Thank you so much. Um, I do this all the time. <laughs>